after gesine is here we can start i think. i know there was a shadow meeting and it was, what, it was very important. Знам, че имаше една друга среща и беше много важна. Знам, че ходите на срещата с велосипедите и това е важно. И това е моя втори подарък за рождение ден от вас. Good. also, dann fangen wir jetzt an. zunächst einmal haben wir ja die koordinatorensitzung die entscheidung der Колеги, трябва да ви разкажа за решенията, които бяха взети от страна на координаторите. Ако няма възражения до 6.30 тази вечер, ще считаме решенията за одобрение от страна на комисията. След това минаваме на проучването относно въздействието на биогоривата върху транспорта и околната среда. Ще дам думата на колегите, които отговарят за това проучване в ИСПРА. Проучването беше възложено преди 3 години от комисия ТРАН. Проучването, както може да видите сами, е доста изчерпателно. И така, без да губим време, ще дам думата на колегите за тяхната презентация. Заповядайте. Благодаря много, господин Кремър. Добър ден на всички. Преди да навлезем в подробности, нека ви кажа няколко думи, с които да ви въведа в това проучване. Както можете да видите от заглавието, ние разглеждаме въздействието на биогоривата върху транспорта, различните начини на транспорт И също така връзката с сълскостопанското развитие беше важно да съберем всички данни и резултати и да ги сравним с всички останали други налични източници, за да видим какво, какъв ще е ефекта на биогоривата върху различните сектори на нашата економика. Това беше основната цел на проучването. Нека отново се представя. Нека основно представя колегата Марели Луиза, която всъщност е основният научен работник зад проучването. Само нашата дирекция има право да прави проучвания в Европейската комисия и така ние предоставяме подкрепа на тези, които взимат решение. Ние предоставяме научни услуги, научни съвети и услуги за колегите. Ние сме се изказвали и сме споделяли своето мнение по различни важни теми в комисията, в парламента и в съвета. Нашето звено се занимава с енергетика и транспорт. Вижда, че в института имаме много широко портфолио. Имаме доста опит по отношение на биогоривата в миналото. Вече сме правили няколко проучвания. от горивото до горивата, от, извинявайте, от зърното до горивата е едно от проучванията и по този начин сме направили връзка между парниковите газове и различните видове горива с помощта на една много прозрачна и изчерпателна методология. И сме разгледали какво се случва по цялата верига, т.е. от кладенц, от който се черпи горивото, до момента в който то се изчерпва. Направихме това с помощта на други свои партньори, производители на автомобили и производители на горива. Включили сме стойностите по, по подразбиране във връзка с съответните директиви, както и за твърдо гориво и е, газообразно гориво, дали то се използва за топлина или за производство на електричество. Работили сме и сме анализирали различните показатели за парникови газове, за твърдо гориво и за различните видове биомаса. Предоставили сме и а, много различни данни, обективни данни с цел да разгледаме всякакви възможности. Важно е и от гледна точка на разплащането с въглеродни диоксиди много информация беше събрана за да представи това, което трябва да се случи по отношение на бъдещето използване на биомасата. Това проучване какво покрива? Първо, имахме договор с парламента през декември 2012 година. Анализа приключи през месец декември 2013 година. Представихме резултатите през месец април 2014 година, т.е. ние вече сме правили такава презентация в същата зала преди една година. И а, крайния вариант, след като отчетахме всички коментари от а, Европейския парламент и други заинтересовани страни, съставихме своя окончателен доклад през месец юли 2014, т.е. от тогава до сега той е напълно готов. Минавам към научната част на тази презентация. Искам обаче отново да ви напомня какви са истинските цели на проучването. Искахме да анализираме, както казах и по-рано, въздействието на биогоривата. Какво означава това? По какъв начин можем да гарантираме че ще има доставки, какви са реалните ефекти върху заетостта, дали това създава или не създава нови работни места. Има ли някакви конкретни положителни или отрицателни въздействия върху економиката? Нещо, което е много важно в момента. Какви са истинските последици по отношение на цената на съскостоманските култури? Има ли някакви сериозни ли са или не? И отново стигаме до основния дебат. По какъв начин може да повлияе използването на биогорива върху земеползването, използването на земеделски земи и на неземеделски земи. И след това започваме да говорим по отношение на това какви са реалните економии на парникови газове. Имаме ли положителен ефект или не? И накрая сме засегнали темата за технологията. Това означава следното. По какъв начин се използват различните биогорива и какво се очаква по отношение на еволюцията на технологията за бъдеще. Прехода от първо към второ поколение, предимства, също така научни пречки и економически пречки. Къде политиката трябва да разработи стабилен план за инвестиции – който да се развива в дългосрочен, дългосрочен план и да покрива, ако не второ поколение биогорива, то поне трето поколение биогорива. И сега ще помоля госпожа Марели да мине по всички тези точки една по една. Благодаря. Добър ден на всички. Ще се опитам съвсем накратко да ви запозная с основните изводи на нашето проучване и след това ще оставя време за дебат. Първото нещо, на което искам да се спра, след като чухме е, господин Десанти, е гарантирането на доставките, което е един от стълбовете на биогоривата от 2009 година. Наистина, биогоривата позволяват диверсифициране на различните горива, които се използват в транспортния сектор – Работихме с стойности от USDA и Европейската асоциация на производителите на горива. Използвали сме цифрите от 2011 година, но ако видим 2013 година, по-малко от 1% от горивата в Европейския съюз са заменени с биогорива. Счита се, че биогоривата ще позволят да се направят економии на 10 милиарда а, нефтени горива и 20 милиарда дизел. Втория въпрос е свързан с въздействието върху заетостта. Биогоривата могат да имат положително или отрицателно въздействие върху економиката. Като цяло въздействието върху местната економика е положително, особено в сълскостопанските райони, в селските региони, извинявайте, но това трябва да бъде балансирано с отрицателното въздействие, именно повишеното данъчно облагане заради повишените разходи за производство на биогорива. Прякото, пряката заетост показва, че 120 000 нови работни места са били създадени през 2012 година, но това не отчита прякото облагане с данъци. Едно от другите ни проучвания показва, че тези ползи се балансират от загуби в други сектори и като цяло баланса е или леко положителен, а в някои случаи дори леко отрицателен. По отношение на биогоривата, подмагането на биогоривата в Европейския съюз е, между, е около от 7 до 8,4 милиарда евро през 2011 година и 14 до 17 евро на човек. Защо? Има такива разходи, защото разходите за производство на биогорива са по-високи, отколкото тези за конвенционалните горива. Същевременно те се продават на същите цени, има данъчно облагане, има намаления, които всъщност създават тези разходи за хората. Ако вземем, например, рапична биодизел, той е 70% по-скъп за производство от конвенционалните горива. Въздействие върху земеделието, биогоривата имат сериозно значение за търсенето на растителни масла в Европа. Увеличава се това търсене и като цяло, за да можем да отговорим на това, на това ние почнахме да внесеме памово масло от Бали, Индонезия, Малайзия и това има голямо значение върху, върху емисиите от въглероден диоксид, защото виждаме, че се губят залесените площи там. Това води до 50% повече в повече производство на парникови газове. За всеки литър палово масло, използван за биодизел, по принцип палмовото масло обикновено се използва за хранителни цели, но в този случай то замества рапичното масло, което по принцип се използва за производство на биодизел в Европа. И тук може да видите, че това се отразява върху цените на фуража. В черно може да видите цената на нерафинирано масло. В а, другите цветове може да видите цените на рапично масло и на палмово масло. В началото няма връзка между цените на растителните масла и на суровия нефт и цените дори леко падат. След 2012 2005 година, извинявайте, след като биодизел излиза на пазара, започва да се вижда ясна връзка между цените на двете и цените започват да се увеличават. Така че наистина има сериозна зависимост между а, суровия нефт и биодизела. По отношение на етанола е малко по-трудно да се направи сравнение, защото пазара на житни продукти и зърно е много по-голям и, и захар е много по-голям от а, този на културите, които се използват за биодизел и по отношение на и във връзка с това е по-трудно да видим какво е въздействието на глобалното търсене на етанол върху общия пазар на житни и захарни продукти. Можем обаче да видим и тук подобна връзка виждате цените на царевица и жито, които ясно са обвързани с цените на етанол, и, а, които започват да се увеличават след 2005 година, когато на пазара се пускат биогоривата. По отношение на земеползването, какви са ефектите? 5,7 милиарда хектара земя се използват а, за производство на култури за европейските биогорива. През 2010 година И това е за годината, през която биогоривата са само 4,27% от общото по използваните горива. Тези 5,7 милиарда хектара са горе-долу 50% от общата земеделска земя. По този начин се премества производството на храна и това всъщност променя начина по който се използва земята. В момента емисиите uh, the conclusions of all the scientific words и лукамисиите не се включват. Certain, but the scientific evidence... Свързани с методите на непряко земеползване. Земе показват, че наистина в този случай имаме сериозно изместване. за да оценим емисията от непряката промяна в земеползването, трябва да направим връзка с пазара и да направим предвиждания за бъдещето. От Европейската комисия решихме да вземем като референтен модел – Работата е свършена от Международния институт по храните. В тази таблица може да видите парниковите газове, които се причиняват от недиректната промяна в земеползването при захарта и маслодайните култури и при зърното. Виждате, че при етанола ефектът е по-нисък, отколкото при биодизела – и голяма част от тези повишени емисии се държат, се дължат на обезлесяването в една малка част от света. И това е свързано с подобряване. Трябва да подобрим поради тази причина нещата свързани с биодизела. Наскоро публикувахме два доклада, в които се споменават предварителните данни, които са споменати тук в това проучване. Направили сме сравнение възоснова на исторически данни и а, това потвърждава тенденциите при изместеното земеползване, непрякото не земеползване. Ако не вземем предвид тези емисии, тогава имаме полза. Но ако вземем предвид тези емисии, така както са ги изчислили колегите, да тогава няма економи от гледна точка на биодизела, а по отношение на етанола, биоетанола, също ползите са по-малки. Има вариант това да се промени за в бъдеще и така спестените парникови газове чрез използването на биогорива се виждат е, на светло-сините колонки, на тъмните колонки. Виждате тези спестявания, които включват и недиректната промяна в земеползването. Съществува потенциал за по-нататъчно намаляване на парниковите газове, като се използват странични продукти, които се генерират при производството на биогорива, за производство на топло и електроенергия. Това ще доведе до допълнително намаляване на емисиите на парникови газове. Също ще намали и ефекта чрез намаляване на използването на а, палмово а, масло. Ако използвате изоставени земи за производство на биогорива, може да се окаже, че има а, и а, проекти, които имат а, полза а, при промяна в земеползването. Тук сме отразили спестените емисии на CO2 чрез биогорива. Това е доста скъпо, обаче близо 200 евро. Но ако включим айлук, отново се увеличава немерверно разхода при производството на биогорева. Води се политически дебат и сега се обръща повече внимание на трето и четвърто поколение биогорива, тъй като се счита, че те са по-екологосъобразни. Биогоривата от второ поколение могат да доведат до спестяване на повече емисии от СО2, преки емисии на парникови газове, т.е. при производството на биогорива, съгласно методологията, разрешена от законодателството. Виждате как се как рефлектира това в различните сектори, производството на електроенергия, на топлоенергия и на горива за транспорта. Но ние трябва да сме предпазливи, когато правим оценка на ефекта на биогоривата от второ поколение, както стана по отношение на Айлук при първо поколение биогорива. Тук също трябва да се отчетат евентуалните косвени въздействия, включително върху екологията и здравето чрез използването на отпадъците при производство на второ поколение биогорива. Освен това, трябва да имаме предвид не само парниковите газове, но също отражението върху използването а, на водите, еутрофикацията на водите и други видове замърсявания. След много години само може да се прецени какви ще бъдат спестените емисии на парникови газове а, при ползването на горския фонд. В момента в методологията не се отчитат всички е, елементи. Важно е също каква технология ще се избере при биометана. Може да се спестят много емисии на парникови газове, но може да има и много високи емисии, ако се остави на е, открито борския тор, например. Има технологически е, подобрения. Напредъка по производство на биогорива второ поколение е доста слаб. Има основни технологии, но все още те са твърде скъпо струващи. Разчетите показват, че те за разходи ще могат да бъдат съпоставени с разходите за производство на горива от първо поколение едва към 2026-2050 година, в зависимост от типа биогорива, за които говорим. Трето поколение биогорива, използването на водораслите все още се намират на етап развойна и научно-изследователска дейност. Освен това, стопанските оператори искат да има по-стабилна политика и повече стимули за развитието на биогорива от второ поколение. В заключение искам да кажа какви а, са а, вариантите. Например, а, използването им за съвместно производство на електроенергия и топлоенергия. Необходимо е да видим какъв ще бъде економическият ефект, ефекта върху пазара от решенията, които се вземат в тази област. економически изгодно може да бъде производството на поколение, второ поколение, ако са на лице ефтини суровини. Например, концепцията за биорафинерии също да се интегрира производството на биогорива с други мощности за производство на други продукти, като пластмасови изделия и прочие. Така ще се подобри и енергийната ефективност. Необходимо е да има стабилна а, законова уредба. От а, сектора искат да има финансови механизми, освен тези, които вече съществуват. Хоризонт 2020 и Европейския фонд за стратегически инвестиции. Бих искала също да подчертая, че освен на това проучване, което беше възложено на съвместните научно-изследователски центрове, се предвижда на всеки две години да се докладва пред Европейския парламент за ефекта от производството на биогорива, съгласно член 23 от Директивата за възобновяемите енергии. Ние имаме всичко това предвид в дейността ни. Ние обръщаме внимание на оценката на устойчивостта, развитието на биогорива и на альтернативни горива, за да получим една по-ясна картина за производството на биогорива и техният ефект. Председателят, благодаря ви за това изложение. Давам думата на Ян, Ян Нилсен за въпрос. Благодаря ви много. Аз имам два въпроса. Най-напред искам да ви благодаря за този доклад. Сигурно мнозина ще се запознаят с него с голям интерес. Изследователите в Швеция проявяват силен интерес към тази област и те със сигурност ще искат да се запознаят с вашите резултати, да направят анализ на тези резултати. Когато преди време решихме, че искаме да не се използват изкопаеми горива в транспортния сектор след няколко години, обмисляме какво може да се направи за постигането на тази цел. Местните власти търсят начини за производство на биогаз с местни ресурси. за използването на различни възможности за рециклиране, например, на отпадъци от а, а, храненето и прочие. Разбира се, има някои ограничения, но а, се създават възможности и за повече заетост. Освен това, ви кара да се чувствате като част от а, а, една общност, която има сериозна цел. Подобни дейности на местно ниво биха могли да се доразвият, за да се натрупа критична маса. Относно горите, Швеция и Финландия имат най-големите горски площи. И кой знае, в бъдеще как ще се развият нещата. Полагат се усилия за възстановяване на горския фонд. Може да се направят много неща намалява търсенето на хартия, което също води до използването на по-малко дървесина за тази цел. Биодизел може да се произвежда чрез използването на възможностите, осигурявани от горите. Това може да бъде сериозен източник на енергия за цяла Европа, и трябва да се предвиди в стратегията на Европейския съюз в областта на лесовътството. Не зная какво е вашето виждане по този въпрос. И така, представител на Финландия, след представителя на Швеция. Благодаря ви, господин председателю. Благодаря за направената презентация на този важен научен доклад. Аз искам да продължа казаното от Нилсен. В Финландия ние също използваме в голяма степен биогорива. Около 8% от дизеловите горива от тази година нататък трябва да са биогорива. Освен това се използват широко различни видове отпадъци за производство на биогорива. И всичко това се прави по един изключително енергоефективен начин. биогоривата трябва да се произвеждат по екологосъобразен начин и да бъдат економически изгодни. Говори се за това, че има слаб напредък в преминаването към биогорива от трето и четвърто поколение. Какъв е ефекта от всичко това според вас върху целите, които сме се поставили за намаляване на емисиите до 2030 година, например от транспортния сектор и как да се подобри ефективното развитие на производството на трето и четвърто поколение биогорива. Госпожа Майснер има думата. Благодаря ви много. От името на групата на АЛДЕ, аз считам, че вашата презентация беше отлична. Говорим за биогорива. Разделното събиране на, на отпадъци може да се използва като суровина също за производството на биогорива. Трябва да видим какви са альтернативите какви са разходите, какъв ще бъде ефекта, например, от използването на биомаса, как това ще се отрази върху емисиите. Стратегията в областта на лесовътството е особено важна в това отношение, без да се унищожава дърветата. Мисля, че може да се направи много повече. Може би не във всички европейски държави, но в Германия, в скандинавските страни. Относно промяната, непряката промяна в земеползването, ние започнахме да прилагаме този метод но постепенно се оказа, че е възможно да се използват отпадъци като суровина. Един въпрос за трето поколение. Много е вълнуващо да се е, използват като суровина водораслите, но те не трябва да са вътре в морето, а в, в крайбрежие, на крайбрежието. Боинг разглежда също възможността за альтернативни горива за авиацията на базата на водорасли. Но всичко сега се намира на етап научно-изследователска и развойна дейност. Кога смятате, че може да стане всичко това факта? Благодаря, Клаудия Шмидт. Благодаря ви много за това, че ни представихте вашето изследване. Аз е, не съм чак толкова позитивно настроена, както останалите изказали се преди мен. Намаляването на емисиите до 2020 от транспорта искаме да се намали. 85% знаем, че идва от биогоривата. Съгласно проучването, биогоривата не отговарят на очакванията към момента. Използването на биогорива доведе до увеличаването на парниковите газове. Друг проблем, който беше също споменат, е, че в резултат на повишеното търсене на земя в трети държави, се ограничава производството на храни, което създава проблеми. Затова дали има смисъл недостатъчните ресурси да се използват за научни изследвания в производството на биокорива, не е ли по-добре да се откажем изобщо от производството на биогорива и да използваме наличните финансови средства за използване на възобновяеми енергоисточници и за енергийна ефективност. Благодаря последният от списъка. Аз съм последният в списъка, каза председателя. Използва се, се отпадъци от за да се произвеждат горива от второ поколение, но как може да стане това, без да се има предвид биогоривата от първо поколение. Политиците, разбира се, не, не твърдят, че трябва да се премине към сечане на тропическите гори, но ще се стигне до, до там, ако има такова силно търсене на земи за отглеждане на култури за биогорива. Преди 6-7 години се казваше, че ще има сериозна развитие в това отношение, но все пак е много по-важно да изхранваме хората, а не да пълним резервуарите на автомобилите. Затова въпросът ми е какво смятате за използването на вятърната и слънчевата енергия? Защо да не се използва силата на вятъра или силата на приливите и отливите? Това може да се направи, може би, по а, сравнително ефтин начин. И всичко това няма нищо общо с биогоривата, просто можем да приложим по-ефективни методи, за да постигнем целите, които сме си поставили или пък просто си търсим извинения, за да извършваме изследвания в областта на биогоривата и на използването на водораслите като суровина. Мисля, че можем да направим съпоставка между биогоривата и възобновяемите енергоисточници. Okay. Um, Ще се опитам да отговоря на всички въпроси. Като въпросите ви бяха доста свързани помежду си, което улеснява начина ми да отговоря. Значи, какво е ключовия, кой е ключовия въпрос? А, как да се развива технологията, транспортната технология? Значи говорим не само за биогоривата, но как да използваме повече енергия от ВИ в транспорта. Развитието на нисковъглеродна е, транспортна система е един от ключовите елементи на стратегията на Европейската комисия. Ние сме е, решени да потърсим е, различни решения, за да може транспорта да бъде по-ефективен биогоривата са част от възможното решение, трябва да установим как второто поколение може да бъде пуснато на пазара по-ефективно и по-бързо, но въвеждането на биогоривата а, създава допълнителни проблеми. Значи, а, устойчивостта е много важна какви ще бъдат остатъчните вещества, откъде ще идва биологичния материал. Това е един аспект. Втори аспект това е цената. Значи, трябва да установим, трябва да разработим по-добри технологии, които да са конкурентоспособни. За тази цел трябва да инвестираме в изследователска и развойна дейност и в промишлени устройства, устройства, в които демонстрират качествата на биогоривата. Тоест, трябва да инвестираме повече. Но за инвестираме повече, необходимо ни са по-стабилни политически рамки, защото инвеститорите очакват дългосрочни ангажименти за използването на второто поколение биогорива. Става дума значи за екологични, финансови економически, но и политически механизми. Е, второто, третото поколение е още далеч. То ще изисква подобрение е, на всички фронтове. Е, очакваме това да се появи след около 10 на години. първото поколение биогорива ще се използва поне през следващите 10 години. Но то няма да бъде единственото. Електромобилите също ще допринесат за използването на тази нова технология. Но електромобилите също са своего рода революция, защото трябва да, за да ги използвате, трябва да имате интелигентна система, която да ви дава електричество там и където и когато е необходимо, по най-доброто време и на най-добрата цена. Необходими са следователно интелигентни системи, инфраструктура и начин за съхраняване на електроенергията. Новата система, която позволява в използването на електромобили, е един от ключовите аспекти на развитието на европейския транспорт. През октомври тази година ще открием съвсем нов център, наречен Център за оперативна съвместимост. Тоест имаме една лаборатория, където ще може да проучим всички въпроси, които споменах. Какви електрически системи трябва да се въвеждат в електромобилите, как те въздействат с мрежите, как се може новите мрежи да реагират на новите изисквания. Как да съхраняваме е, електроенергията, как да използваме новите транспортни системи. Това е част от програмата, като биоенергията е само част от тази програма, наред с редица други възможни решения. Прави сте, че става дума за голям брой параметри, които трябва да се вземат предвид и не на последно място, разбира се, устойчивостта на системите. Второто поколение трябва да отговаря на критериите за устойчивост, а също така да отговаря на другите критерии, екологични критерии. Само ще кажа, Директорът отговори на пациентски въпроси. Само да кажа нещо за горите. Много колеги споменаха, че в Северна Европа има горски масиви, които са богат ресурс. Важното е тези ресурси да бъдат мобилизирани и затова са необходими усилия. А също трябва така да бъдем много внимателни какви ресурси може да използваме, като вземем предвид въздействието им върху други пазари. Като се има предвид, че да кажем, тези ресурси се използват в други области, примерно в строителството, в производството на хартия, пулп за хартия и така нататък. Трябва внимателно да преценим също какви са възможностите за използване на остатъчните материали. Усилията в Швеция и в Финландия показват, че е възможно да се напредне по този път. В Финландия е единствената страна, в която се засаждат гори, за дължите на второто поколение биогорива. Главният проблем тук е изграждането на производствени мощности и конкурентоспособно на е, производство. Сега все още сме на нивото научно-изследователска и развойна дейност или предтърговска дейност, ако мога така да кажа. Тоест, все още не може да се каже, че второто поколение биогорива е готово да замести първото поколение. Благодаря. Кога мислите, че ще е на разположение третото поколение? Може би говорите за биогорива от водорасли. А тук прогнозите са много по-оптимистични от реалността. Изоставаме. Сега до сега имаме само лабораторни резултати. В момента производството на биогорива от водорасли е дори по-трудоемко и по-скъпо от производството на биогорива от първото поколение, защото използването на водорасли за тази цел е скъпо, използва се, отива много вода и много енергия, енергоемко е производството. Значи трябва да видим е, къде може да се използва такива горива. Ако се съчетае производството с производствени мощности, които произвеждат други материали, не само биогорива, може би ще бъде ефективно. Благодаря, председателя, благодаря, благодаря за изложението, благодаря за отговорите на въпросите, благодаря а, за вашето изследване. То е на разположение на английски а, за онези, които искат а, да го прочетат.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 когато се срещнахме с колежката през 2004 година, тя беше тук като холандски министр, а сега като координатор тя отговаря за коридора Рейн-Дунав. И ние много с голямо нетърпение очакваме това, което Карла иска да ни каже и имаш думата. Благодаря, господин председател. почитаеми е, дами и госпожа депутати, сигурна съм, че вече много пъти сте чували, че работната програма на е, всеки координатор е, се разработва с участието на четири координационни форума от, с участие на представители на националните транспортни министерства, от регионите, от местните власти, е, ръководители на инфраструктурата, онези, които се занимават с пристанищата, пътищата, вътрешните водни пътища и прочие. Тъй като всички сте чували това, може би четири пъти до сега, и затова направо ще започна да, с описанието на коридора. А е много голям коридор. Част от този коридор е много близо до вас, господин председател, Дунава. Коридорът може да се раздели на два клона южен и северен. И северният това е Чехословашки, Чехия, Словакия и Черноморе. Южният е Черноморският. Там има два ключови пътя. Франкфурт, Нюрнберг, и южният Штутбарк, Мюних, Залцбург в Румъния. Е Колкото става дума до вътрешните водни пътища, те започват от, от Райн, след това каналът Райн-Майн-Дунав и след това до Черно море. А, включително а, каналът Букурещ, Дунав. И както виждате, значи дължината на този воден път е направо удивителна. Почти 3000 км. Чешкият клон има две, два изходни пункта. Мюлхен, Нюрнберг до Пилзен и Прага в Чешката република. Преров също в Чехия. Не знам. Може би не пронасям, произнасям имената точно както трябва, ще ми простите. В Франция, Морава, коридора се разделя на две. Един е към Острава, главно пътнически коридор, и пряка линия към Бутов и Селина, което се използва главно за товарен трафик. Не изцяло, но главно на север Страсбург, Франкфурт, Нюрнберг, до Прага, до украинската граница. Сега да ви покажа кои страни членки имат участие. Коридорът свързва 8 страни членки и 4 страни не членки. Сърбия, Босния, Херцеговина, Молдова и Украина. Става дума само за вътрешните водни пътища. 300 400 км железопътни линии, 2000 водни пътища и 4470 км шосета над 30 железопътни терминала и вътрешни пристанища, 21 на а, пресечни а, гра, гранични пункта, които е много важно, тъй като а, граничните пунктове са много важни, значи 8 такива са железопътни, 7 пътни и 6 по вътрешните водни пътища. Има 19 главни пристанища, значи става дума и за вътрешни пристанища, и а, а, морски пристанища, и 11 летища. <clears throat> Какви са критичните проблеми? А, значи е доста сложен е сценарият. Става дума за отношения между страни, които датират от памти века и се развиват там транспортни мрежи, е, главно край столиците им. Сега се опитваме да създадем европейски коридори, както за пътници, така и за а, товарен трафик. Не трябва да се забравя, че тъй като става дума за европейски коридор, европейският данокоплатец желая да, готов е да плати за създаването на тази коридор. Да плаща. А, значи, какво трябва да се направи? Няма. Не е необходимо европейският накоплатец да плаща много пари за тези проекти, ако от тях няма смисъл. И ние искаме да помогнем на страните, но разбира се, това е преди всичко един европейски проект. Става дума за европейски коридори. Какво е важното? Има тук три много важни понятия. Първото е а, а, интермодалността, т.е. връзките между различни видове транспорта. Високо качество на инфраструктурата е много важно. Минималните и значи, също така да, да се развива и пътната мрежа. И разбира се, много важни са качествените стандарти, които трябва да бъдат еднакви навсякъде. Оперативната съвместимост, особено когато става дума за железопътната мрежа, с различни начини на електрификация, с различни системи за сигнализиране. Сигурността трябва да даде възможност наистина да имаме подобен коридор. Необходими са съответните системи на сигнализация и е, еднакви системи на електрифициране, иначе няма да може един локомотив да пътува от единия край на Европа до другия. Какви инвестиции са необходими? А, те са, не са малки тези инвестиции. За коридора като цяло е като съберем всички необходими инвестиции, за да може да се изпълни коридора и да отговаря на високите стандарти, смятаме, че общата му цена ще бъде над 64 милиарда евро. Това са 64 милиарда и 640 милиона, по-точно казано. Тоест, огромно, огромна инвестиция е необходимо да се направи. Две трети от тези пари ще се бъдат отидат за, за изграждането, усъвременяването, модернизацията и стандартизацията на железопътната мрежа. Една четвърт ще отиде за пътната мрежа, 6% за вътрешните водни пътища. И останалите ще бъдат за пристанища, и железопътни терминални, включително достъп до летищата. Какви са приоритетите на коридорите? Ако искаме да инвестираме в подобни транспортни коридори, виждате, те са то е само дума за много дълъг коридор от Дунав е, до Рейн, от един край на Европа до другия. Значи, обаче трябва да дефинираме някакви приоритети. Не може да направим всичко наведнъж. Значи, къде да инвестираме най-напред? Задължително е да определим тези приоритети преди да започнем инвестирането. Обикновено трансграничните връзки са тесните места защото страните имат различни системи. Както за железопътните си линии, така и за вътрешните водни пътища. Значи трябва да се инвестира в устойчиви а, стандартни системи. Спомняте примера, имаме примери с Испания, имаме и примери с Русия, където имаше различни а, размери между линии и така нататък. Значи, ако има такива проблеми, те трябва да се преодолеят. В случая на Дунав, необходимо е значи, да се осигури безопасна и надежна навигация. Комисията подкрепи подготвянето на генерален план за поддръжка на река Дунав, в който участват страни членки и не членки на Европейския съюз. Миналата година Рус, България и Румъния подписаха споразумение за взаимна помощ в аварийни ситуации. Както знаете, Румъния и България имат така крайбрежи по голяма част от Дунава и трябва да работят заедно за поддръжката на водния път. Всички а, знаем, че пътят, който предстои, е дълъг. Но трябва да бъдем готови до 2300 година. Искате нещо друго, искате, по, искате по-бързо ли да стане? Ще ти кажа по-късно. Значи, това е, е първият е, е, проект, първият вариант на проекта. Това е важен жалон по този път. Преди да направим работ, разработим работния план, трябва да видим какво точно искаме да направим в Европа и какво трябва да бъде включено в нашата работна програма. Целта ни е да дадем на всяка страна транспортна мрежа, която да осигури сериозни предимства, като едновременно осигурим мостове, които да осигурят преход, прекусяването на националните граждани, нещо, което ще бъде от полза на гражданите на тези страни, като същевременно запазиме и природните природните дадености, тъй като пейзажът, природата по продължение на този коридор е много красива. Благодаря, за че ме изслушахте така внимателно. Готова съм да отговоря на вашите въпроси по отношение на коридора Рейн Дунав. Благодаря. И сега господин Ван Декам има думата първи. Уважаеми господин председател, благодаря ви много. Разбирате, че за мен винаги е удоволствие да се срещна с госпожа Карла Пейс. Ние двамата сме представители на една по-стара генерация. Така или иначе, от християн-демократите, а така или иначе имам няколко въпроса. Първия е във връзка с законодателството. Излиза много законодателство от Централната комисия за Рейн. Може ли това да се използва и да се приспособи по-бързо за Дунав или не? Наистина говоря за бързо появяващо се законодателство. Един технически въпрос във връзка с инвестициите, направени от Китай. А чуваме и положителни и отрицателни неща за тях. за това, че можем да инвестираме чрез китайски капитал в железопътно трасе Будапешта-Букурещ. И а, третия ми въпрос е свързан с а, плановете, плановете за управление е, на Румъния, за това да се закрият много ЖП трасета. Дали това по някакъв начин ще окаже въздействие върху вашите дейности и върху коридора? Четвъртия ми въпрос е малко по-насочен към бъдещето. Харесваха ми идеите за връзки с Елба. И имаше някакви такива футуристични идеи, че могат тези два района, Рейн и Елба, да се свържат. Благодаря. Много от колегите на среща настояха за доброто поддържане и развитие на водните пътища. Дунав е изключително важен воден път. Вие подчертахте необходимостта за по-добро сътрудничество за поддръжката на тези плавателни пътища както и създаването на интермодални системи, особено за югоисточната част на Дунав. Има предизвикателства, както стана ясно и от вашата презентация и картата, която представихте. От Будапешта има различни видове транспорт, които се отдалечават едни от други. Затова е необходимо да се изградят повече връзки. Това ми се струва от особена важност. Не става дума само да имаме повече ЖП връзки, да се подобри тяхното състояние, но да се инвестира също и в регионалните вътрешни водни пътища на Румъния, на <clears throat> Унгария и други страни, за да се доразвие мрежата от плавателни водни пътища. Необходими са инвестиции както колегата Ван де Къмп каза току-що, китайски инвестиции, инвеститори проявяват интерес, както и инвеститори от арабските страни проявяват интерес, за да може Дунав да бъде изцяло интегриран и да допринесе за развитието на економиките ни, е необходимо да се развият допълнителна степен хоризонталните мрежи, не само а, магистралите а, и железопътните линии, но и а, вътрешните водни пътища, за да се използва в пълна степен на потенциал на Дунав. Очаквам вашето мнение по поставените въпроси. Благодаря, господин Маринеско. Благодаря, господин председател. Имам три въпроса. В този период се, разработва главни, се разработват главните транспортни планове от страна на държавите членки. Искам да ви попитам по какъв начин предоставяте хармонизация между коридорите, не само този коридор, но всички коридори и тези генерални планове. Поне за периода 2014-2020 в тези главни планове, генерални планове да бъдат включени проекти за коридора. След това Дунав река. Ако една държава членка не прави това, което е необходимо да се прави, то тогава всичко е безполезно. Дори и всички останали да правят чудеса. Какво правите, защото да речем Унгария не се интересува толкова много от инвестиции в Дунав? И трето, какъв е вашия план за работа? Нещо ясно. Вие казахте, ще направите това, това, това. Как? И кога? и с какви пари? Откъде идват тези пари? Ако можете, поне някаква информация ни предоставете във връзка с вашия реален план за работа. Танка за яцке зина Майсна. Госпожа Майснер. Благодаря много, господин председател. Благодаря на координатора. не трябва да задавам въпроси за железопътната система в Румъния. Колегите вече попитаха. Но следващия ми въпрос е свързан с това, което каза господин Маринеско. Тази сутрин госпожа Тротман ни каза своите топ 5 проекта. Вие имате ли такива 5 проекта, които задължително трябва да бъдат свършени? И след това бихме ви попитали дали правителствата следват вашите пет приоритетни проекта, дали правят всичко, което могат, за да ви помогнат или пък не ви помагат. В такъв случай, може би, ще трябва да мобилизираме своите колеги от съответните страни, за да може да се потърсят контакти. И следващия ми въпрос е свързан с вътрешните водни пътища и аз като Вим съм голям фен на този вид пътища. Колегите казаха, че Дунав трябва да представлява част от връзката между Атлантически океан и Черно море. Нямаме такава връзка, нямаме такива вътрешни, морс... вътрешни водни пътища. Имате ли такава идея? Това е, е германска идея, но все пак, ако нямаме подкрепа, това не може да се случи. Въобще какво мислите за това да се извлече максималното от Дунав, защото някои искат повече, други по-малко. Благодаря, казва председателя, и аз се включих в списъка на желащите да се изкажат, което не е изненадам. Първо мисля, че е чудесно, че отговорим за коридора Рейн-Мейн-Дунав, а не Рейн, Мейн, Дунав, вътрешни водни пътища и да се фокусираме само върху един вид транспорт. Защото наистина, подчертавам дебело това, ще ни трябват 50-60 години, ако искаме да разработим всички. Виждам, че голяма част от усилията са насочени към железопътния транспорт и моят въпрос е следния – ако това е необходим, а, ако това съществува, необходим ли са ни и водните пътища? Аз абсолютно подкрепям идеята да се поставят приоритети. Изнадах се да видя, че имаме добре установени вътрешни под... водни пътища. Има връзка по този канал с океана и с Черно море. Транспортното министерство, което отговаряше за това в Германия, не беше зелено, а бяха социал-демократи и те казаха, че това е един от най-глупавите проекти, които някога сте виждали, защото плановете за този канал беше създаване на инфраструктура без да има търсене. Защо няма търсене? Защото вътрешните водни пътища през последните години в Европа са намаляли от 80% до 20% от транспорта в Европа. Преди 30 години аз минах с лодка от Инголштад до Черно море. С лодка. На всеки 10 минути а, трябваше да а, правя място на големите плавателни съдове и се радвам, че не се обърнах. 30 години по-късно се спуснах по Дунав и видях, че има само няколко наброй, малко наброй големи плавателни съда. Така че много се изненадах да видя фразата добре установени вътрешни водни пътища. и определено тук ще са необходими допълнителни средства. Има ли нови неща, които се изпълняват? Тоест, плавателните съдове ли са това, което липсва в реките или реките липсват, за да има плавателни съдове? А, трябва ли да подходим по-интелигентно по отношение на използването на това, което вече имаме по правилния начин. Това е моят въпрос. Има ли промяна в а, отношението? Сега ще зададем ли приоритети за този приоритет? Седем процента ЖП, 60% воден транспорт. Така или иначе искам да чуя отговорите на колегата Кайла Пейс. Мисля, че <laughs> Господин председател, Дунав винаги ще си остане между нас. Свързвани, казва председателя. Започвам с въпросите, зададени от моя холандски колега. Той пита Ами законодателството, ами правилата, които се използват за Рейн, могат и да се приложат и за Дунав. Не съвсем. Имаме не само комисия за Рейн, имаме комисия и за Дунав. Европейската комисия също е част от комисията за река Дунав и това, което се опитваме да направим от години е наистина да се използват правилата от Рейн за Дунав, но не всичко е приложимо. И не всичко може да отговори на изискването за ръка Дунав. Също време това е необходимо и също така е много важно. Ако искате да има транспорт, воден транспорт, лодки, кораби от Рейн към Дунав да няма втори комплект правила, които да се използват също време. Но обаче не всичко може да се приложи за Дунав. Работим по модернизацията на комисията за Дунав. И не става въпрос за практически проблеми. За момента нещата опират до политически проблеми, затова сме заседнали там, където сме. Точно като вас и аз искам нещата да се ускорят, но политическите проблеми наистина ни държат на място. След това, инвестициите от Китай. И вие един от другите колеги говориха за тези пари. Знаете, много е трудно за мен да кажа какво мисля, но е сигурно. Европейската комисия, заедно с държавите членки, не може да финансира всичко. Изискват се огромни суми пари и тук говорим просто за коридори. Има много връзки в самите държави членки, които до 2030 година никога няма да успеем да осъществим. Така че, дори държавите членки да искат дали държавите членки е, ще се обърнат към Китай или към арабските страни, ние нищо не можем да направим, но трябва да имате предвид, че те ще ви поискат нещо в замяна като инвеститори и това е нещо, което всяка страна трябва да съобрази за себе си. Правителството на Румъния в момента затваря ЖП трасета. Да. А, имах много интересна среща със своя румънски колега, защото ние в Нидерландия всеки ден съжаляваме за това, че в период след Втората световна война закрихме много от своите ЖП трасета. Всеки ден съжаляваме за това. Така че казах на румънския министр, мислете наистина внимателно, помислете отново. Ако в момента не използвате трасетата, Не е необходимо да ги закривате веднага, не е необходимо да ги демонтирате веднага. Наистина, помислете а, втори път, премислете го и трети път, защото ако сега ги премахнете, никога повече няма да ги изградите. Трябва ви много пространство за изграждане на ЖП трасе. Ако това пространство се оползотвори за нещо друго, повече няма да може да си го върнете. И ми се струва, че един ден наистина ще съжалявате за това си решение. След това а, връзката с Елба. Елба не е част от нашия коридор, но проучихме връзката с Дунав Това беше желанието на председателя на Чехословакия, на Чехия поправя се ораторката, съжалявам това е от възрастта ми. Аз съм убедена, че първо, ако искаме да направим връзка с Дунав, трябва да има товари, т.е. да има нещо, което да се движи по този воден път по този канал. Ако няма връзка от Хамбург до Прага, по която да, която да е плавателна, знаете, че Чехия имат един остров в, в пристанището на Хамбург. Ако това не се осъществи, то тогава никога няма да има достатъчно товари, които да оправдаят подобна инвестиция. Инвестицията е огромна, защото трябва да се премине през скали и планини, пътя е дълъг и ще струва много. Така че необходими са товари, трябва да има стоки, които да се транспортират, иначе просто няма смисъл да започваме да работим по тази връзка. Първо да се изгради връзката с Хамбург, за да може да има обмен на стоки. господин Дейли. Имах малък проблем с каналите, по които слушах превода, но това, което чух от вас, с задръстванията, стесняванията, Будапешта, Китай, Арабските емирства и реките Сава и Тиза. Сава е част от коридора – разглеждаме двете реки Исава и Тиза и ги разглеждаме. Ставахте въпрос за Сърбия. Сърбия е един особен случай. Всички проекти, които искат да извършат Сърбия, те се справиха чудесно с тях от първия ден. Те доведоха със себе си неправителствените организации получиха одобрения на екологичните НПО-та и това е нещо наистина значимо. Ако да речем, го сравним с борбата, която проведохме в Румъния. Но проблемът е друг. Проблема е, че към момента не знаем какви пари са заделени за Сърбия. Това е проблема. Всички проблем, проекти обаче, които има в Сърбия, са трансгранични, така че Ако от държавите членки дойдат пари, Сърбия определено ще участва, защото това са трансгранични проблеми, трансгранични стеснени участъци или проблемни участъци, но в крайна сметка все още не знаем дали парите ще са на лице. И бяхте съвсем прав да попитате за хоризонталната мрежа, защото това е единственото нещо, което може да сработи. Наистина ни е необходима мрежа. И ако има една страна по трасето, която не работи, то всичко е загубено. За Дунав, може би, нещата са малко по-различни, но за Дунав това не е съвсем вярно, защото Дунав е толкова дълъг, много от реките, които за нас в Нидерландия се използват на вътрешния пазар, са не по-дълги от 200 км. Дунав е повече от 3000 км. И винаги се струва да се направи нещо за онези страни, за онези нови държави членки. И за мен Дунав може да се превърне в много важен транспортен път. винаги трябва да се прави едно и също. В водните пътища да се инвестира по-малко, отколкото в ЖП транспорт. И на ваш, истина, вашия председател страда от едно недоразумение за ЖП транспорта. В своята практика като министър аз никога не съм виждала път, който се изгражда или ЖП трасе, който да не служи на който, който не се е използва уместно от екологична гледна точка. Ние наистина трябва да подходим много внимателно по отношение на околната среда, за Дунав, но също така трябва да подходим и много прагматично. And, uh, at now, at this moment, uh... Към момента Унгария ни сътрудничи и прави всичко, което може, за да uh, положи усилия, както и другите страни. Така че ситуацията не е безнадежна. Мистер uh, Маринеско господин Маринеско. you asked about the... Hmm? Shorter? you ask, uh, you ask... Господин Маринеско, вие зададохте въпроси за генералните планове и за коридорите. Имаме 8, 9 коридора и когато коридорите се вземат предвид заедно, в Германията, например, с 6, говорихме с а, правителството в Германия, федералното правителство, да разглежда всички а, коридори заедно, за да се види кой коридор, кой къде пресича и да можем да видим какво трябва да се направи по най-простия и координиран начин. Така че и ние самите се координираме. И ми се струва, че към момента това работи много добре. Наистина, работа на координатора е, е да гарантира, че коридора си е коридор, че по него няма липсващи звена. Тоест, е, че няма място, на което коридора спира, за да продължи малко по-нататък. В момента тези проекти се оценяват, оценката тече в момента, така че ние все още не знаем кои проекти ще бъдат одобрени. Не мога да ви кажа нищо повече по тази тема в момента, но наистина това ще бъде една от основните ми дейности. Да гарантирам, че в крайна сметка такъв коридор има. And uh, as I said to your colleague... Както казах и на вашия колега, Унгария към момента сътрудничи сега, откъде идват парите? Имаме средствата за мрежата ТНТ. Това са парите, за които говорим. За момента имаме 12 милиарда и а, в тях трябва да изберем проектите. Парите за Румъния идват от всички данакоплаци в Европейския съюз и затова искаме истински европейски коридори, а не национални коридори. Госпожа Майсна, кои са петте основни проекта? Моля ви, задайте ми този въпрос след месец или през есента. Сега не знам. Всеки проект, който е оценяван към момента, Все още оценката се изготвя, проектите си съответстват много добре някои от тях. Имаме някои проекти, които не са добре представени, така че наистина проектите трябва да бъдат добре разработени и поради тази причина към момента не мога да ви дам отговора. Разработихме плана за действие, който може да видите пред себе си в, в, в пълна координация с колегите от държавите членки и ще подберем проектите, които ни харесват и които според Европа си струват. Опитваме се да извлечем повече от Дунав, но не мисля, че има кораб, който може да стигне от Роттердам до Констанца. Просто няма такъв кораб – може би от Ротърдам до Виена и след това до Констанца, но ако аз съм капитан и трябва да стигна от Ротърдам до Констанца, ще излеза някъде извън, а не по този път. Господин Крамер? Обръщам се с вас, с господина, защото мисля, че въпросите ги зададохме не в качеството си на председател. Наистина ще имаме приоритети, ще видите, че средствата ще се използват по правилния начин. Наистина за момента най-важното граждан, за гражданите на Европа е да могат да се качат на влак и да стигнат до всякъде в Европа. И това е отразено. Но не говорим и само за ЖП транспорта. Водните пъти ще изискват много по-малко пари от ЖП мрежата. И наистина ще видите, че си струва да използваме водните пътища за превоз на товари. Това е много по-безопасно от а, превоза с тежкотоварни автомобили, по-добре и за гражданите. До момента, казва се, няма нужда от вътрешни водни пътища. И ще ви задам един важен въпрос много важен и много стар. Кое е първо, пилето или яйце, е кокошката или е яйцето, извинявайте. Ако може да ми отговорите на този въпрос, и аз ще ви дам отговор. Наистина, преди имаше много навигация по Дунав. Сега обаче и в момента нямаме засушаване. Има един кораб, който заседна заради наслояване на тиня и пак казвам, отново не е дошъл сезона на засушаване, сезона в който намалява нивото на ръката, за да имаме такива проблеми. Така че наистина мисля, че без да влушаваме екологията на Дунав, може да направим много за тази ръка и тя да остане същата красива ръка, каквато е и в момента. Мисля, че с това отговорих на всички въпроси. Благодаря за презентацията, както и за дадените отговори. Ще продължим нашите контакти. Ако имаме допълнителни въпроси, можем да ви ги изпратим в писмен вид, както и по, те, по пете приоритетни проекта, за които ви запита госпожа Майснер. dann kämen wir zu unserem nächsten Vortrag. Und da begrüße ich recht herzlich Преминаваме към следващото представене. Искам да приветствам с добре дошъл господин Ян Бринхост, който е координатор за Средиземноморския коридор. Имате думата, господин Бринхост. Благодаря ви много, господин председателю. Радвам се, че отново съм в парламента, в парламентарната комисия по транспорта и туризма, за да обсъдя текущото състояние на Средиземноморския коридор. Както се спомняте, от началото на миналата година ние навлязохме в нов етап Работния план за коридора беше разширен, беше прият в един по-широк контекст, но аз няма да навлизам в големи подробности на този коридор, тъй като сме имали дискусия. Вие сте се запознали с доклада на всички координатори по въпросите, които засягат всички коридори. Аз ще се фокусирам върху Средиземноморския коридор. Вие знаете какъв е работният план. През 2014 беше извършено проучване и е резултат от съвместните усилия на държавите членки на Европейската комисия, на външни консултанти. Аз бях председател, представя го на много форуми. На първия слайд искам да ви покажа какви са характеристиките на този коридор. Шест държави членки три в Западна Европа и три в Централна и Източна Европа. Това е най, най важния коридор на, от юг, на юг от Алпите, от Испания до Украино-унгарската граница, по крайбрежието на Испания, на Франция, пресича Алпите, Словения, Харватия, продължава през Унгария до източната граница с Унгария. Виждате някои от характеристите, може би трябва да допълня, че дължината е около 3000 км. Това отразява европейското измерение, тъй като се пресича с 7 от останалите 8 коридора, затова е от стратегическо значение, не се ограничава само до двустранни въпроси. Връзката е в цяла е, Европа. Геополитическото измерение на вътрешния пазар намира голям е, отражение в коридора, за който говорим. Много от нещата са отразени в е, работния план генерира около 70% от БВП на Европейския съюз. Най-важните економически региони са Ломбардия, Алпите, Каталуния, Мадрид, Каталуния, Мадрид, Франция, Италия, Испания са страните. Това е най-важната връзка на юг от Алпите с останалата част от Европа. Това са някои от критичните въпроси. За да се доразвие коридора, трябва да бъдат разрешени някои проблеми, които са важни, за да се гарантира ефикасното устойчиво използване на капацитета и да се гарантира пълна оперативна съвместимост. Опитът показа, че развитието на инфраструктурата е най-трудно в трансграничните райони, по границите, тъй като две държави членки се налага да работят заедно. Европа трябва да работят заедно. Това е най-естественото. И така, първо, трансграничните отсечки, те трябва да бъдат осъвременени има някои оперативни проблеми. Два примера между Испания и Франция има високоскоростна връзка, която действа от януари 2013, но все още не се използва достатъчно от товарни влакове, защото а, повечето от операторите, а, които извършват а, ЖП товарни превози, предпочитат традиционните трасета. между Франция и Италия има е, една железница, която съществува е, от е, отдавна. Има такава от 1817 година. И е необходимо да се използват двустранни локомотиви Тази отсечка е цяло неконкурентоспособна. Новата отсечка Лион-Турино е особено важна. Необходимо е също да се осъвременят и другите отсечки, за да се приведат в съответствие с стандартите от, на ТНТ и за да може да се постигне капацитета в средносрочна перспектива. Има известно покриване на, на международни, национални, регионални а, връзки. Искам да спомена в частност Монпелие Перпиньон отсечката. Капацитетът а, ще се превърне в ключов въпрос а, в скоро а, време когато се въведат европейските стандарти, свързани с между релсовото разстояние. До 2013 и 300 ще има засилено търсено, възлизащо на около 300 влакови композиции, както пътнически, така и товарни. Този трафик не може да се поеме от, само от съществуващите а, линии. Необходими са съществени подобрения на оперативната съместимост в коридора а, с цел да се а, подобри преминаването към различни видове а, на транспорт, а, да се обърне а, внимание на дължината на влаковите композиции, на натоварването на оси, на някои други технически аспекти, особено в източната част на коридора. В Испания трябва да се извърши конвергенция на традиционните ЖП линии, да се приведат в съответствие с изискването за стандартното разстояние между релсите. Повечето от трафика между Испания и Италия се осъществява по железопътни линии и разбира се, използват се в голяма степен и другите видове транспорт, морски транспорт, сухопътен транспорт. Новите коридори трябва да бъдат многомодални. Затова е необходимо да има връзки с логистичните терминали, Както казах и по-рано, имаме 30 големи представища, те трябва да бъдат добре свързани по си. След това кратко представене искам да се спра на приоритетите, които искам да се определят за Средземноморски коридор. Пет на брой. Първо, липсващите ключови отсечки трябва да се гарантират. Льон Торино е ключова отсечка, от която зависи оптималното функциониране на коридора, защото ако липсва тази връзка, няма да има връзка между източна и западна е, Европа. Това е стратегическа връзка, важен елемент за тази връзка през лампите. Монпелие Парпеньон също трябва да развие пълния си потенциал, както казах вече. Това въжи и за отсечките в източната част, е, особено трансграничните. Говорим за страни, които са е, свързани с кохезионната политика. На трето място, е, коридора трябва да бъде оперативно съвместим. Аз споменах, че има разлики в релсовите разстояния между Испания и другите държави по коридора. Трябва да има също добри връзки между морските и вътрешните пристанища, да има както сухопътен, автомобилни връзки, така и ЖП връзки. Необходимо е да се доразвият градските възли. Трябва да се обърне внимание не само на пътническите, но и на товарните а, услуги, чрез използването на същата инфраструктура, защото за сега това не е така. Ще спра до тук, господин председател, За мен основните предизвикателства е, че е необходимо да се промени нагласата в Европа от национална перспектива към европейска перспектива. Европейската перспектива е основният елемент за този коридор, в Средиземноморието и всичко трябва да тръгва от тук. Благодаря ви много. Председателят, аз също ви благодаря за направената презентация, господин Бринхост. Сега давам думата за въпроси. Първо, госпожа Аяла Сендър има думата. Благодаря, господин председател. Благодаря на господин Бринхост за направената презентация. и така продължавам. И така благодаря на господин Брикост за направената презентация, за представянето на този първи доклад. Имаше засегнати съществени въпроси. Знаем а, сега какви а, са а, проблемите, какви са перспективите за справяне с а, някои от предизвикателствата и с тесните места в коридора. Искам да ви благодаря за откровения ви подход. Ние трябва да преодолеем инерцията на държавите членки, защото понякога те са твърде много защитават в твърде голяма степен на своите фирми Често хората, когато гледат картата, се питат къде сме ние. Гледайки първия ви слайд, не виждам някои отсечки, виждам някои по-тъмни, по-светли линии. Имаме Алгехирас в най-южната част на Испания. Виждаме също на картата Севиля, речно пристанище, Андалусия, Алмария. А това аз не го виждам на картата. Отразили сте Картахена и Мурсия, но някъде а, трябва да фигурира а, и Андалусия и едно отклонение към а, Андалусия. И така, ако някой от Андалусия гледа тази карта, ще се запита къде сме ние. Важно е а, връзката а, с Андалусия да бъде отразена. Тя е ключова, тя е, а, свързва пристанище Алгехирас с, а, с а, Мадрид, а, но е изключително важна връзка. Затова трябва да намери отражение на картата. На следващо място Вие казахте, че има един парадокс по отношение на Испания, по традиция. Страната беше изолирана, що се отнася до железопътните връзки. Имаше изолирани мрежи, Товарният трафик също създаваше затруднения. Високоскоростните линии се използват за превоз на пътници вие казахте, че не се използва достатъчна степен а, за товарен трафик. Сега се а, извършват повече а, трансгранични връзки, между, например, а, имаше а, споразумение между Deutsche Bank и Трансеса. Необходимо е да се осъществи връзка между европейск... стандартните ни исторически отсечки и тяхното съвременяване, за да отговарят на стандарта за междурелсово разстояние. Връзката е между Каталуния и изхода към Франция.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 Въпросът за оперативната съвместимост, преминаването към многомодален модел. В Южна Европа ще проблем с тунелите, който може лесно да бъде разрешен, като се намали височината на тунелите. Така че би могло да се намери решение. Е, благодаря ви много. Доминик Рике има думата. Благодаря, господин председател. Искам а, да поставя един въпрос. Два въпроса всъщност, които ме интересуват. Вие първо подчертахте за а, интереса към отсечката Перпинян-Монпелие че има две альтернативни трасета, които са свързани обаче с екологични проблеми и друг един альтернативен, друго едно альтернативно трасе е през планината, но се струва сравнително приблизително 20 милиарда евро. Направен ли е избор на трасе между Мопили и Перпинян или проблемът все още е висящ? Второ, когато говорим за отсечката Лион-Тюрен, мисля за Лион-Торино. Има два въпроса, които в момента са нерешени. има програма за 1 милиард и 600 е, милиона на френското правителство, а между е, Лион и Торино в момента е, трасето не е приемливо поради завоите. И в момента там трябва да се извърши работа за около 40 милиарда. Има ли напредък по този въпрос? Е, избран ли е график, финансиране и така нататък? за тези две отсечки, които са абсолютно от капитално значение за връзката с Италия, пък и с връзката с Север Юг, Луара Рона. Благодаря. Благодаря, Максимилиано Селинг. Благодаря. Това, което ни представихте, е много, беше много ясно. Економическото и социално значение на коридора е ясно. Но значението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 възоснова на опита ми с други проекти и сега чухме, че приоритетите са важни. Чух, че френското правителство има финансови проблеми, няма да изпълнят проекта, защото нямат средства. И Леон Турин не струва 12 милиарда, 26 милиарда. факта, че няма, няма тези, че тези пари не са налични, тези 14 милион, милиарда повече не са тук, явно не ги притеснява. Билбао е много важен проект, защото Франция се опитва да се свърже с високоскоростните влакове с останалата част от Европа. Това е голям голямо предимство ние отидохме в Билбао и чухме, че високоскоростния влак чухме информация за високоскоростния влак, за атлантическата връзка, която е с правилното междуосово разстояние, за да може да се използва като връзка с европейските линии. Това е единствената връзка с Южната южно от Алпите и е съществуващ път. Не, че Лион и Турин сега не са свързани, свързани са, но ако новата конструкция, ако новата, новия проект се струва още 14 милиарда евро, дали не е по-разумно да модернизираме вече съществуващото трасе, защото ако този тунел ще се осъществи в рамките на 30 години. Аз наистина се надявам да живея дълго, но не знам дали ще успеем да го осъществим. Нямаме пари, нека си поставим приоритети. Няма, лиски, няма връзки между Берлин, Хамбург, и а, Полша има 50 км а, връзка, която липсва в а, този коридор. Трябват ни трябват ни много милиони, за да можем да се справим а, с а, преодоляване на тази на, на тази празнина в а, трасето. на други проекти не се финансират. Така че трябва да си зададем въпроса какво ще спечелим от този тунел, какво можем да направим, ако използваме альтернативно трасе. Дали беше направено едно проучване, след като се оказа, че милионите няма да са 12, ще са 26, искам да се разгледат альтернативите, искам да знам защо. Въпреки а, проблемите с финансирането, продължавате да се придържате към варианта с тунела. Зададал ви а, сложни въпроси, очаквам такива отговори. За мен винаги е удоволствие винаги да идвам в Европейския парламент. За мен е удоволствие да нося и стария сач с дата 1999 година. И един въпрос извън ролята ми на координатор. И няма ли как да подобрите достъпа на лица до парламента? На мен ми отне 25 минути за да влезна в сградата, но ако има някак обикновен човек, който се опита да влезе, те, той ще се зададе въпроса, добре, ами прозрачността. Господин председател, вие, вие винаги сте били директен, което ме вдъхновява и аз ще бъда такъв. Uh, um, uh, да започнем с първия въпрос. Мисля, че всички чухме вашата реакция. Картата, която виждате тук е много обща. Ако видите работния план, в него има много подробности и знам със сигурност, че частта към Андалусия е включена. Андалусия е много важна част от Испания, връзката е важна. Аз отговарям за Средиземноморския коридор и знам какво е стратегическото значение на тази връзка. Карима Дали не говори за стратегическото значение, но наистина, ако имате някакви съмнение по работния план, моля кажете ми и аз ще ви отговоря писмено, защото наистина трябва да получите добра информация, трябва да получите достатъчно информация, за да си съставите впечатление. Във връзка с решението за различните междуосия. Това е нещо фундаментално. Испания направи най-много от всички страни в Европа, за да се модернизира и да отговори на общата европейска ситуация. Поради стратегически причини, както казахте, понякога изоставате и именно от тази гледна точка искам да подкрепя испанската позиция. Някои от вас искат, някои от другите държави наистина искат да ви държат назад и това не е решението в една обединена Европа. Това, че вие се опитвате да подобрите своята мрежа, да направите оперативно съвместима с европейската мрежа е много важно. И добавя едно цяло ново измерение – това не означава, че можем да свалим височината на тунелите. Ще се опитам да се придържам към нещата, които знам, когато ви отговарям. Аз самия не съм техническо лице, не съм инженер и бих могъл да ви кажа обаче, че това не е решение. Превоза на контейнери е една от причината, една от причините, а също така, както каза вашия колега, председателя, в южната част на Алпите има 200 тунела от Ница до Генуа. И разходите тези тунели, които са закръглени, да се приспособят така, че да може в тях да влизат модерните контейнери, е просто невъобразима. Ще видя каква е ситуацията в Испания, ще ви отговоря ако мога, защото смятам, че трябва да се проведе диалог между нас. Но при всички положения ще ви дам писмен отговор. Господин Пике, искам да отговоря на френски. Но пък ако направя така, ще дискриминирам останалите колеги, така че ще се придържам към английски язик председателя, може да изберете на какъв език да говорите. Да, така е, но в миналото имах трудности с преводачите. Работих в съвета на в съвета на министрите. Тогава ми казаха, че трябва да използвам холандския език. Сега вече ще адаптирам своя подход. Моя отговор към Мосюрике е следния зависи от френското правителство да адаптира своя работен план и да поиска адаптация. Ние сме направили работния план, който е пред вас. Той беше прият от всички държави членки, от всички неправителствени организации, от всички останали заинтересовани лица и региони. Така че не мога да коментирам никакви альтернативи за определени региони. Моя... Моето притеснение е, е, че наистина трябва да работи така, че този регион да бъде адаптиран към подходящите височини. Испания наистина трябва най-накрая да се отвори към останалата част от Европа. Всички от вас, които говориха за националното измерение, не виждат правилно и не разбират правилно, че целият този средиземноморски коридор има стратегическо измерение и прави връзка между 7 от 8-те държави там. Ако този коридор не работи както трябва, това е, не ни върши работа. Затова, моят отговор към господин Рике е следния, моля. Свържете се с, европейско, с е, френското правителство, помолете ги да ускорят темпото си на работа. Последните 8 години прекарах в диалог с Италия и Франция, сега ще говоря с Испания и Франция. Трябва да съм много бърз обаче, защото а, само отговора на вашия въпрос ще ми отнеме половин час. Само половин час, казва председателя. Да. Ще ви дам предимство. Не, никакви предимства за председателя. Добре, тогава ще бъда кратък. Във връзка с връзката Лион и Тал, както казахте господин Реке, наистина има проблем тук. Това е голямо предизвикателство и до момента, в който тунела бъде завършена, това ще бъде 20 години, не 30 години. Надявам се, че аз ще бъда жив. Госпожа Карима Дали по това време ще бъде някъде около средната възраст. Та проблема ще бъде, че френските правителства в този период ще трябва да помагат на проекта. Но това е нещо, което е набелязано като проблем на проекта, разписано е в работния план и нямам какъв друг коментар да ви предложа към момента. Оценявам коментара на госпожа Салини, защото наистина пет поредни правителства в Италия, въпреки огромната огромното противопоставяне от опозицията, успяха да потвърдят този проект и той да се осъществи. По отношение на плана господин Юнкер няма специална връзка. Плана Юнкер се финансира в малка част от бюджета за транспорта. Това беше обсъдено, но плана Юнкер ще извлече полза от съществуването на този коридор, защото при стимулиране на економическото развитие с по-добра логистика се появяват и възможности за инвестиция, но няма конкретна ясна връзка. Връзка с Суетския канал и този въпрос беше зададен от вас и от господин Ван де Камп. В Средиземноморския регион могат да се извлекат много ползи от моя гледна точка. И тук не говоря като представител на комисията, защото а, китайските инвестиции в Суетския канал не се обсъждат в моя доклад. Тук има стратегическо измерение. Ако идвате от Китай към Европа или ако трябва да пренесете товар около Испанския полуостров, това ще ви отнеме 4-5 дена. Има полза да се подобри транспортната ситуация в Средиземноморието. За съжаление, нещата не стоят така в момента. Колегата, който отговаря за пристанищата, заедно с мен, скоро ще се опита да организира среща на петте северни средиземноморски пристанища Верона, Ревена, Венеция, Торино, Копа и Риека. Ще е възможно тези пристанища да работят заедно добре и то по-добре от, а, и да се превърнат в альтернатива на варианта Ротердам. Съжалявам, че го казвам в лицето на бивш министър на транспорта от Холандия. В момента сътрудничеството между тези пристанища е нула, казвам го на колегата от Хрватска, така че надявам се, че ще намеря подкрепата на парламента, за да можете да набележите стратегическото измерение на инвестициите от Китай и вноса и износа към тази страна. Тези неща са много важни, особено ако се опитаме да гледаме от китайска перспектива. Господин председател, само още 5 минутки искам да кажа нещо към вас. И е на госпожа Карима Дели. Пред това един кратък коментар към господин Радос. Да, вие сте най-новата държава членка и разбира се, Харватия влиза в нашия коридор. Вярвам, че ще има развитие при вас, но в момента не мога да кажа нищо конкретно. Надявам се, че Риека скоро ще се включи. Скоро бях в Загреб и от перспектива на а, моята функция като координатор за момента а, взаимоотношенията с вашата страна са чудесни. Мисля, че Харватия представлява един стратегически елемент. Не мога да кажа какво ще се случи с другите две държави, с които се срещаме Сърбия и Черна гора, но Хаб, Хаб, Хаббургската империя е ползвала вашите пристанища като основни, така че до някъде разбирам историята на вашата страна. И сега с това мисля, че аз се господин Ван Декам трябва да обсъдим вариантите за а, видовете транспорт. Един вид транспорт или много видове транспорт. И сега ще отговоря по отношение на това, което ми задавахте като въпроси вие, госпожа Карима Дали. Mention of the Lyon-Turin Ferroviaire is not mentioned ever in your presentations нито в, във вашата презентация, нито в презентацията на госпожа Карима Дали беше споменато това за Испания, Италия и трите източни страни. А, този регион е от изключително стратегическо значение. Никога не съм чувал този аргумент. Помолихте ме да бъда искрен и ми кажете, защо никога не говорите за това? Да, има финансови измерения, има други измерения, но ще бъде много справедливо да разгледаме стратегическото измерение от европейска гледна точка. Все пак вие тук сте представители на Европейския парламент, госпожо отдали. И въпросът е за вас, не представлява ли интерес коментара на вашите испански, италиански и други колеги? Стигаме до въпроса с финансирането. Пред мен е последния доклад във връзка с финансирането. На 5 юни, горе-долу преди една седмица, защото очаквах, че ще дойдете тук и знам, че ще проведем дебат с вас, което винаги е удоволствие. Та на 5 юни две страни дадоха доклад, доклад за сертифициране и казаха какви са прогнозните стойности за окончателния проект. Моя коментар е следния. Комисията финансира 40%. Все още разглеждаме подробностите. И специалният комитет от Испания и Франция потвърди. Всички тези разговори за 26 милиона според мен са не просто прекомерни, ами не отчитат това. Доклада казва, че изкупните работи ще започнат през юли 2017 година и ще бъдат приключени до 2027-2028, не за 30 години. Няма альтернативи. Ако този маршрут от Лион бъде изоставен. Моля ви, не правете сравнение между Леон Билбао и другия вариант с 3000 км. Мисля, че като председател на тази комисия, вие имате различна гледна точка от госпожа Карима Дели и мисля, че ще ме разберете защо да не се експлуатира съществуващата стара линия. Тя е от 19 век, има твърде голям наклон, три локомотива са необходими, за да се изтегли една композиция. Ето за това не я използваме. Разбира се, правим всичко, което можем в момента. И аз много често съм в този регион. Но моля ви, госпожо, дали подходете с поглед в бъдещето и разберете, че а, железопътна линия от 1870 не може да отговаря на настоящите стандарти. И това е основното нещо. Въпросът е, че финансирането е под контрол. Две правителства в Шамбле и в Торино са създали големи структури, по 150 човека работят. 150 човека работят от френска страна, 50 от Италия и въпреки непрекъснато появяващото се възразя... въз... непрекъснато появяващите се възражения от страна на опозицията, те продължават да работят по този проект. Благодаря, казва председателя за тази много интересна презентация, интересните коментари. А, аз искам да кажа три неща в заключение. Вие е, трябва да знаете като бивш член на Европейския парламент, че всеки има право да говори на собствения си език. Вие можете да говорите на френски, ние винаги ще защитаваме правото на многоязичие. Тук при нас са преводачите, за тях се плаща с европейски пари, така че може да говорите на какъвто език си искате по време на следващата си презентация до оратора. Добре? Второ нещо казва председателя. Планирали сме финансовата част, но се чуда дали Франция и Италия имат планове откъде ще дойдат тези пари през следващите 20 години. И от стратегическа гледна точка, да, нещата са важни, но ме интересуваше какви альтернативи има. Така че това беше в заключение. Много благодаря за това, което казахте. Вярвам, че ще се видим отново по време на мандата на този парламент. Позвавам ви приятна работа. Yeah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 Also, meine Damen und Herren, jetzt es noch. Уважаеми дами и господа, трябва да продължим с следващата точка от дневния ни ред. Представене на специалния доклад от Сметната палата относно финансираните от Европейския съюз регионални летища. от Сметната палата. Господин Буфа е тук, член на Сметната палата. Давам думата на господин Буфон за около 15 минути. Очакваме да чуем вашата презентация. Благодаря. Благодаря ви, уважаеми членове на Комисията по транспорта. Искам да благодаря на председателя Майкъл Крамер за отправената покана от януари 2015 да дойде тук, за да ви представя този специален доклад. Този доклад беше публикуван през декември 2014 на сайта на Сметната палата. специален доклад номер 21 наклонен черта 2014 относно финансираните от Европейския съюз регионални летища и за ниската рентабилност. Поне 2,3 милиона хора използват 500 търговски летища в Европа и 80% от европейския въздушен трафик се поема от международните въздушни центрове, а едва само 4% използват регионални и местни летища. Секторът наема близо 1 милион души, пряко или косвено, и допринася около 140 милиарда евро годишно за БВП в Европа. По време на опдита на изпълнението на инфраструктурата на налетещата, палатата трябваше да прецени дали трябва да се продължат инвестициите, дали са реализирани в срокове проектите и в рамките на определения бюджет и как се експлуатират. Освен това направихме оценка дали тези инвестиции поема достатъчно пътнически трафик и дали оказват нужните услуги. По време на нашето, нашия одит трябваше да видим дали летищата, финансирани от Европейския съюз, са жизнеспособни в финансово отношение и дали допринасят за създаването на работни места. За да намерим отговор на въпросите. Посетихме 20 летища в 5 държави членки – Испания, Италия, Гърция, Естония и Полша. Тези летища са получили от Европейския съюз финансиране в размер на 666 милиона евро от Европейския фонд за регионално развитие, както и от Кохезионния фонд, от които 460 милиона евро са обект на одита бяха направени следните констатации. Първо, дали има необходимост. В повечето случаи е, беше необходимо да се развие инфраструктурата. В 10 от 14-те летища бяха подобрени терминалите, за да се избегнат проблеми. Две от 14-те летеща се нуждаят от нови сгради за терминала, за да могат да оперират добре. Но са похарчени 11 милиона евро което, за две летеща, които не са били необходими. Става дума за разширяване на а, пистите, които се оказват ненужни. 9 от аудитираните 20 летеща а, имат а, проекти, които не са били изобщо необходими. Това съставлява 28% от 102, или 129 милиона евро. Втория въпрос – дали всичко е изградено както е планирано. Палатата установява, че всички летища са били изпълнени. От 17 от 20 те аудитирани летища е било необходимо а, да се направи нещо допълнително. Изразходвани са 95,5 милиона евро, които а, са в повече от предините в бюджета. На трето място въпросът е дали а, това, което е изградено, отговаря на нужните мащаби. Палатата установява, че средно се използват недостатъчно съответните летища, като квадратен метър на пътник и е не било необходимо изграждането на такива големи мощности като се има предвид броя на пътниците, включително бъдещите пътници. Палатата констатира, че само в четири от случаите на разширяване на инфраструктурата е имало необходимост в много от летищата, 11 на брой, създадени излишно допълнителни капацитети. Става дума за 255 милиона евро европейски средства, които са изразходвани за изграждането на ненужно големи инфраструктури. На четвърто място, дали се използват тези проекти. Използват се, според нас, но 38 милиона евро са инвестирани в инфраструктури, които не са използвани към момента на одита. Пето, дали може да се изчита, че инвестициите са нещо добро по отношение на разходи и ефективност. Теоретично проектите трябва да се реализират, ако приходите, само ако приходите надвишават разходите. За 10 от 20 летещата разходите за допълнителни пътници отговарят на предвидените. В едно от летещата имаше значително надхвърляне на това, което е необходимо като разходи на пътник. Шесто. Дали са жизнеспособни и дали могат да се издържат е, тези летища. Анализът е, на финансовите отчети подсочиха, че 4 от тези 20 летища са рентабилни Някои имат сериозни загуби в периода 2007-2012. Анализа на палатата също показва, че летещата с по-малко от 100 000 пътници годишно губят около 130 евро на пътник за периода. Става дума за по-малки регионални летеща, които трудно биха реализирали своята дейност ако няма публично финансиране. На седмо място, какви са резултатите? Палатата установи, че само 10 от 20 те аудитирани летища са постигнали увеличение на пътниците в периода 2007-2013. Подобрени са услугите, но ограничено. Създаването на работни места, економическия растеж, са били основания за инвестиране в летищата, но социално-економическите ползи се отказват не на висота. Създадени са малко допълнителни работни места от реализирането на тези проекти. На осмо място, дали дали има пряка връзка с новите работни места, които са създадени. Само в 4 ако е стонтирано подобно увеличение. Има повече детайли в целия доклад, но можем да кажем, че са направени доста оптимистични прогнози за увеличение на пътникопотока освен това, много от летищата са твърде близко един до друг, няма достатъчна координация между държавите членки, когато е взето решение за инвестиране. Само 7 държави разполагат с дългосрочна стратегия за развитие на летишната инфраструктура. Комисията не е следила е достатъчно това, което се случва в, в, тази област. Комисията не е, е имала глобална визия за всички инвестиции, направени в летищата с европейски средства. Но трябва да кажем, че комисията е ограничена в възможностите си за осъществяване на контрол. Можем да препоръчаме две неща. Намаляване на субсидиите в Европейския съюз в бъдеще. Комисията по време на програмния период 2014-2020 трябва да следи за това държавите членки да не изразходват средства от Европейския съюз за летища, които не са жизнеспособни. Освен това, трябва да се извършва своевременна оценка. Всичко това трябва да се предвиди в програмата на Комисията за упражняване на контрол. Необходимо е също да се избегне свръх капацитет и дублиране. Държавите членки трябва да разработят планове за развитие на местни, регионални, национални летища. И в заключение искам да ви благодаря за това, че ми дадохте възможност да представя доклада. Сега ще дам думата на ръководителя на екипа, господин Лютон, който ще каже няколко думи относно методологията, която, която приложихме за това изследване. Благодаря. Аз съм Лютун ръководител на този одит. Ще ви покажа няколко слайда, за да избегна някои недоразумения. В дискусиите в Комисията по бюджетен контрол имаше някои недоразумения. Аз ще се спра на по-общи въпроси, така че ако имате конкретни въпроси за конкретни летища, летища може да ги поставите после. Относно обхвата, имахме а, одит, който обхваща 5 държави членки, 20 летища. Ние имахме 8 в Испания, в Естония, в Гърция и прочие можехме да извършим одит на 11, но за да спазим прага на материалност, на същественост, се ограничихме в бройката на аудитираните испански летища. Относно процедурата, методологията, имаше четири нива. Основните проекти, кохезионни проекти – ние искахме да направим оценка на управлението страна на комисията, защото в предишния одит е, видяхме, че има някои пропуски. Ние също отчетохме рисковете. Имаше пет е, летища, които бяха избрани на случайен принцип. Е, Имаше шест проекта, свързани с кохезионната политика, други бяха избрани по други критерии. Мога да се върна към всеки от въпросите на по-късен етап, ако проявявате интерес. Въпросите ни а, за одита се отнасяха до необходимите инвестиции, тяхното планиране, тяхното управление, дали са били а, ефективни по отношение на разходите дали са довели до очакваните резултати е, и въздействие. Накратко. Исках да се спра малко и за, на въпроса за кризата. Миналия път е, се твърдеше, че кризата е оказала ограничен ефекта, но тези два слайда ще ви покажат как стоят нещата на практика. Не се вижда много добре. Черната линия, която не се вижда много добре, са летещата в петте аудитирани държави членки. Лилавата линия. Виждате Други летища в Естония са оранжевите. Имаше спад 2009 поради проблеми с Air Естония. Основното послание от 2008-2009 година нямаме ефект, който е свързан с кризата, освен на синята линия от 2011, свързана с банковата криза в Испания. На следващо място I think we will have to audit once the IT equipment here uh, because it's uh, the effectiveness of... Ефективността на информационната и комуникационна инфраструктура. За пътникопотока в аудитираните летища черната линия показва летищата в 27 от държавите членки. От 2007 до 2013 зелената са всички летища в държавите, които аудитирахме. И най-долу линията са 20-те аудитирани летища. За да се покаже, че са насочени средства на летища, които не са оптимално функциониращи. От 13 от 18 летища има доста препокривания. Ние взехме за пример някои от летещата в Лапалма и още едно островно летище. Използвахме данни на Евростат, най-новите данни, за да можем да картографираме е, разстоянията. Проектите, финансирането за тях е, е недостатъчно е, добре е използвано, просто се изразходват средства за да самото изразходване, е, без да се постигат големи резултати. Получихме доста информация Виждате доста случаи, в които имаше забавения, надвишаване на бюджета, който е предвиден, ограничено подобрение в количествено и качествено отношение. В следващите слайдове ще видите как сме измерили необходимостта. Това е нещо положително. Преди да се вземе решение за инфраструктура сме взели като еталон 140 пътника на квадратен метър, за да се определи капацитета в катания. Например, е имало доста голям пътникопоток, хората е трябвало да се редят на опашка навън от терминала, така че е имало нужда от разширяването на терминала, докато на други места е, някои от летищата не постигат е, стандарта дори на 50%, що се е, отнася до пътникопотока. Така че тук е отразено ясно всичко това. Има недостатъчно а, добър, добра ефикасност на изразходването на средствата. Отново имаме проблем с слайдовете. Okay, key messages. I want to come... Какви са ключовите заключения? Двете препоръки, които господин Пуфон вече каза, но какви са ключовите послания, които може да се каже следват от този одит? Първо, Подобни щяха да бъдат резултатите и при други летища. Сигурен съм, господин председател, вие споменахте и вашата страна, но има и други. В, в нашето изследване, от нашите изследвания стана ясно, че има подобно дублиране и в други страни членки. Това е първото, което може да се заключи. Второ, трябва да се вземат предвид не само финансовите аспекти, достъпността, социално-економическите съображения са много важни. А, и особено важно е, разбира се, на островите. Не може да плувате с плуване да стигнете там. Трябва да има летище, за да може да стигнете до острова. Палма беше голям проект, който трябваше да се вземе предвид. Казахме достъпността, социално-економическите фактори и накрая беше изготвен дълъг списък от препоръки какво трябва да се направи, за да може да се използват ефективно средствата. Защото анализът разходи полза показва, че в момента те не се използват достатъчно ефективно. Връзките също с високоскоростни влакове са много важни. Е, несъмнено, трябва да продължим инвестициите. В никакъв случай инвестирането в, инфраструктурата на тичата не трябва да спира. Благодаря. Благодаря много за вашите изложения. Много важно е, че сте анализирали неща, които ще ни помогнат да бъдеще да се учим от грешките си. Благодаря, господин председател. Благодаря на двамата наши гости за това, което ни казаха. Беше много интересно да се запознаем с тя, вашата методология, как сте стигнали до тези изводи. Защото това, което сте установили в тези пет страни, вероятно въжи и за 28-те страни членки. Имам някои забележки. Разбира се. От една, едната страна на въпроса е как се освояват средствата и за какво отиват и може ли това да се прави по-ефективно. И а, могат да се извлекат редица пулки от този процес. И а, другия въпрос е, нуждаем ли се от всички те летища? И, а, както казахте, няма доказателства, че те създават допълнителни работни места. А, но, съгласно цифрите, които имам тук, регионалните летища са допринесли е, и за отваряне на работни места, примерно 120, за което имам пред мене, и за привлекли, са привлекли инвестиции и така нататък. Значи това всичко показва, че летищата, включително и регионалните, допринасят и за БВП, и за откриване на работни места, и за привличане на инвестиции. И те имат е, значение за регионите, в които са разположени. Регионалните летища осигуряват преки връзки с към съответните райони, нещо, което има значение за туризма. Е, не знаем е, какви ще бъдат тенденциите в бъдещето. Но и ние искаме да насърчаваме туризма, искаме да осигуряваме по-добри връзки и а, необходимо е да вземем предвид социално-економическите фактори. Те в всеки случай трябва да бъдат част а, от доводите, които използваме когато оценяваме. От моят опит и от това, което чувам от вас, мисля, че става ясно, че за периода 2014-2020 година ще се следи по-внимателно как се изразходват средствата, които се отпускат за в подкрепа на е, регионите под различните европейски фондове. Тук са ни необходими и насоки, за да е, е, можем да преценим кой вид транспорт в отделните райони е най-подходящ. Трябва да се вземат предвид различни фактори. И, и, и Палма, и Торино, и други места, включително и е, островите, изпитват, разбира е, се, остра нужда от по-добри транспортни връзки. Мисля, че е много докладът е, ви е много важен, от него могат да се извлекат важни поуки и се надяваме, че подобен надзор ще бъде упражняван и в бъдеще, как се изразходват средствата, те не трябва да се харчат парите за неща, които не са абсолютно необходими. Но тази инфраструктура е особено важна и за селските райони, и за островните общности. Защото островите, разбира се, без летищата, изобщо остават и биха и станали изолирани. Благодаря. Аяла Сенда. Благодаря, господин председател. На Сметната палата защитава един одит, разпъвача дърват един одит, който, в който се... Надявам се, че на даден, в даден момент Сметната палата би провела подобен обид по по-добър начин. Защо става дума само за средства, отпускани по кохезионните фондове, фондове в южни части на Европа? Господин Крамер е по-така откровен от някои други, като казва, че всички проблеми в е, Европа, като че ли водят към Берлин, като че ли към, към столицата на света. При други подобни одити трябва извадката да бъде по-голяма. И това трябва да се вземе предвид от сметната палата. Това е първото, което искам да кажа. Значи имаме Фотавентура, Ла Палма, Лас Палма. Разбира се, това са места, които привличат туристи. И а, а, а, снимките, снимките, които са направени, това са направени а, много рано за ранта референтната година е 2007 година. Тя е годината преди ужасната финансова криза да избухне. Както знаете, имаме проблемите с Южната Средиземноморие, появи се така наречената арабска пролет. И всичко това, разбира се, се отразява и върху нашата работа. Някои летища губят пари, но бах, аз, примерно, бих искала да знам от 2007 до годината, последната година на одита, какви са загубите на испанските летища. Защото кризата им нанесе много тежък удар не само на заетостта, но също така и на туризма нанесе тежък удар кризата. Тя несъмнено ни засегна. И официалните статистики са така а, много а, тревожни. И в, по отношение на броя на туристите. Мадрид. Примерно 11 милиона туристи по-малко са посетили Мадрид от 2007 година насам. Ако погледнем летищата и средствата, които са вложени в тях, също ще видим намаляване на отпуснатите средства. Това въжи и за регионалните летища. Е, трябва също да се вземе предвид. Значи не става дума само за това какво е положението в географския свет, светлина, географските, средата на географските параметри. Някои регионални летища са единствените летища в, в своя район. другаде хората се надяват, че в бъдеще ще имат регионално летище. И не може да им казваме, че такова няма смисъл да се построи, защото такива транспортни възли, е, които да се използват от туристите, са много важни и трябва да съществуват. Благодаря. сега бихме искали да знаем какво мисли комисията за този одит. Регионалните летища са много важни. Играят много важна роля. И именно за това аз ги подкрепям. И аз бях член на комисията по въпросите на регионите. И регионалните летища са ясен пример за прилагане на политиката на сближаване. Те са и... Не става дума само за стратегията 2020, става дума за насочване на стратегически инвестиции към регионите за насърчаване на растежа. в някои региони се казва, че летищата не могат да се, не са ефективни, защото няма достатъчно пътници, но може би такива летища трябва да получат помощ от местните общности и от съответните държави. Защото трябва да се разбира, че подобни регионални летища играят важна роля. Обсъждали сме въпроса за държавната помощ. Знаеме, че е, държавната помощ не е допустима в много случаи, но пак ще кажа, тези регионални летища са много важни за достъпа до тези райони. Благодаря. Бих искал да благодаря за това, което чухме. Трябва да се учим от грешките си. Не можем да кажем, виновна беше кризата. Има летища, на които се увеличи капацитета, но това не е било необходимо. Да речем в Берлин. Летището е построено за 6 милиона пътници и толкова минават през него. Става въпрос за необходим капацитет, но също така става въпрос и за това да се свържат определени региони. Много е важно и аз го подкрепям, защото мобилността е нещо много важно. Нещата обаче не опират до нея, а става въпрос за това там къде, къде, къде точно е изграден допълнителен капацитет, който не е бил необходим за някакви мечти. Всяка година европейските авиопревозвачи получават 30 милиарда от европейските данакоплатци, защото нямат допълнителни такси за горива. И въпреки тези 30 милиарда евро, много авиолинии и летища са на минус. Ще ви дам пример. В Германия имаме летището в Касел – Там има голям капацитет. 370 милиона са били вложени между Зарбрукен имаше също проблеми с връзките, но в Германия няма планирано летище там по, прес, по причини свързани с престижа и двата града, които се намират близо. Искат да имат летища, а пък аз мога да взема от единия град бързия влак и да стигна до Париж за 2 часа и оттам вече да се прехвърля към други дестинации, така че не можем да подкрепяме този тип инвестиции. Искам да знам каква е причината за това. Струва ми се, че 90% от основните транспортни проекти всъщност въобще не са свързани с транспорта. По този начин се подкрепя лобито на строителите, банковото лоби и а, наистина едно проучване на университета в Дрезден показва, че е направено околовръстно шосе около град без входове и изходи. В Австрия имаше подобен проект. Беше изчислено, че ако този проект се изпълни, ще има положително въздействие. Наистина нещата не са правилни, защото ако аз изградя сграда, събор я изградя отново само само за да създавам заетост, това не е истински положителен ефект. Не мога просто да създавам работни места, нали така? Ако се хвалите, че сте създали няколко работни места, нещата не опират само до това. Тези пари може да се изразходват много по-добре някъде другаде, а ни трябват субсидии за отдалечените региони. Финландия, Швеция и така нататък, да, там това е необходимо, но железопътната връзка Берлин-Брюксен беше спряна, защото не беше дадена никаква субсидия. А това е наистина лудост. Тези пари можеха да бъдат а, спестени. Има много има много летища, които носят печалби. В Германия са 23 международните летища, 17 са на червено и само 6 успяват да постигнат някаква печалба или да излезат на нула. Това не е устойчиво. И също време, ако си говорим за това колко километра ЖП трасета са изоставени в Швеция, в Норвегия, в други страни, от тази гледна точка трябва да се каже, че е, няма ето един проект, който да бъде и да засяга само летища. Нещата трябва да се погледнат от различна гледна точка. Аз искам да изхарча максимално ефективно европейските пари, а не просто да финансирам нечии мечти и да речем летището в каса. То все пак е било нечия мечта, нали така? Въпросът е по какъв начин ще се справим с този проблем от тук нататък. Сигурен съм, че много държави членки ще се радват да вземат пари, които да подкрепят местния строителен бизнес. Това е чудесно, но ако се окаже, че анализа разходи-ползи не е добър, Ако политиците искат нещо, то го представят като ефтино. Ако не искат, го представят като скъпо. Сега излиза, че такива проекти ни струват 10 милиарда. Как ще се справим, ако прогнозите не се изпълнят и парите трябва да се върнат? По-добре ще ще да нещата да са както трябва от самото начало. Въпросът ми е по какъв начин смятате, че трябва да се случат нещата в бъдеще, за да се избегнат тези проблеми. И сега имаме 12 минути за отговорите. Да, мулцумес, domnule președinte. Е, în legătură Благодаря много, господин председател. Първо ще зададе въпроси госпожа Клюн как се изразходват средствата. Имаше закъснения по отношение на изграждането и предоставяне на инфраструктурата в 17 от тези летища, а 14 летища излезнаха извън зададения график с повече от една година. Имаше закъснение с повече от 23 месеца и господин председател, съгласен съм, наистина трябва да се създават работни места. Виждам за какво говорите вие, виждам за какво говори госпожа Клюн, но въпросът е какво правим после. Създаваме работни места, а как можем да ги запазим? Дали можем да ги запазим с помощта на печалбите, които се генерират в летищата с помощта на трафика или не. Това би била идеалната ситуация. Нещата не трябва да се създават с друго финансиране. Като пасажир, аз знам какво означава едно регионално летище. Рабо... Доста често пътувам през Шерлеруа с Ryan Air и аз съм доста доволен от компанията и услугата, която ми предоставят. Într-adevăr, ce също така чухме е, и други коментари от колегата Яла Сенда. Какво мога да кажа, когато е, видяхме извадката? Шест от подбраните летища представлява така наречените мащабни проекти, получили финансиране от е, Кохезионния фонд. Пет от проектите бяха случайно избрани, а пет бяха избрани вследствие на анализ на риска. Допълнителни пет летища бяха подобрани, защото са изразходвали допълнителни средства извън отпуснатия им бюджет. Разбира се, човек не може да стигне до един остров, ако там няма летище. Това е вярно. Имаше дискусия в комисията ЕКОН и това, което чухме от докладчика там е, че има специална ситуация. Ситуация, в която, да речем, се налага пациенти да пътуват от там, защото на тях им предстои трансплантация на сърце. Неясно сме с това. Знаем какво се случи през 2007 и какво въздействие имаше кризата върху строителния бизнес като цяло. Посетих Мадрид през 2007 година. И говорихме с заместник председателите там и те всъщност ни благодариха благодариха на румънските строители, защото подпомагаха строителния сектор в страната и увеличаваха БВП-то на, на държавата. Ще приключа тук. Съвсем накратко, да, работата и заедостта са важни, но това, което виждаме че тези неща имат малко значение за тези, които взеха парите. По отношение на по-широка извадка можем да го направим, но бих казал, че заключенията ще да са подобни на тези, които направихме сега. За туристическата атракция на Палма и Порта Вентура съгласен съм. Наистина това са чудесни туристически атракции. Нямаме нищо против самите инвестиции. Проблема е, че инвестициите са прекомерни. Увлякли сме се по отношение на пространството, на капацитета. Трябва да се затвори част от терминала, за да се намалят разходите за поддръжка и мисля, че по този начин сме ощетили дънакоплатеца. И това е което се опитвам да кажа. Въпросът е какви са разходите за данакоплатеца 7 от тези летища никога няма да излезнат на 0 или на плюс. Това води до разходи за обществото. И тук трябва да се вземе някакво ясно политическо решение. Въпросът и проблемът е нещо универсално. Разгледахме Франкфурт, Франкфурт Хан, Люксембург, Лиеж, Питбург, Мец. Въобще разгледахме много местни летища, които се създават и при всички тях това е един общ проблем, така че трябва да стане ясно, че проблема може да се рационализира. От пете страни, четирите няма дългосрочна стратегия за развиване на летищата. А единият план, който видяхме, бих казал, не беше брилянтен. Важното е комисията да получи това послание и да, изгледа, да разгледа предварителните условия за следващия период 2014-2020, така че нещата да са по-ясни. Давам думата на комисията. Благодаря, господин председател. Аз съм началник на отдел въздухоплаване в Генерална дирекция мобилност и транспорт. Искам накратко да отговоря някои от нещата, които чухме. Вие ще видите, че ние имаме отговор към доклада. Ние признаваме, че по време на предишния програмен период, който е подлежал на одит, не винаги инфраструктурата в областта на летища е била разумна инвестиция и поради тази причина имаме промени, които сме внесли в следващия програмен период 2014-2020 година. Фокуса на инвестициите се пренасочва повече към екологосъобразен дизайн и безопасност. Фокусираме се върху ключовите основни летища в мрежата ТНТ. Освен това, имаме допълнителни изисквания за финансиране по отношение на мащабните проекти, така наречените големи проекти процеса на преглед на качеството е по-развит отколкото по-рано и това са основните промени, които са били направени през новия програмен период, за да можем да успеем да отговорим на някои от заключенията на Сметната палата. Съвсем накратко ще кажа, има два въпроса и те бяха засегнати от колегите ви. Първо, доходността. 44% от тези летища в Европа, от летища в Европа са на загуба. 37% от тях имат пътникопоток под 1 милион пътника и поради това реализират загуби. Не може винаги за това да, да, да се отговаря с държавна помощ. Имаме различни проекти, като Сезар – които се опитват с помощта на дистанционни услуги да подпомогнат малките летища, така че те да имат по-голяма финансова стабилност. И както госпожа Сандър каза, това беше подчертано и в доклада на парламента за регионалните летища. Искам да кажа, че по естеството си тези инвестиции са много дългосрочни. Просто са такива. Трудно е да се види мащаба, трябва да се разгледа и пътникопотока през по-дълъг период от време, защото е трудно да се направи един нов терминал, който да се разраста постепенно с увеличаване на пътникопотока. Може би с течение на времето ще може да се използва повече този терминал. Благодаря. Благодаря, благодаря ви за това изказване. Благодаря за презентациите и за дискусията. Тя беше много интересна. Сигурен съм, че ще продължим да се занимаваме с тази тема и за в бъдеще. Благодаря на всички за това, че присъствахте. Сега обявявам заседанието за закрито, защото ще се подготвяме за утрешните тристранни преговори. Приятна вечер!